обаче е, не, не можахме да, пост, да, да постигнем много е, в е, преговорите с съвета. Но благодариме ви за, и за последното и ваше изречение, че Европа трябва да се бори срещу национализма, защото Европа е континент на мир е, е, е и е, е, пространство на благоденствие. Благодариме ви за всичко, което направихте, господин председател, господин Чук. Уважаеми господин председател на Европейската комисия, скъпи Жан-Клод Бих искал да се възползвам от този важен момент, че да ви благодаря не само за цялата работа, свършена в качеството на председател на Европейската комисия, но и за цялата ви кариера на убеден европеец. Дадохте чудесен урок на всички ни какво значи човек да е истински европеец и за... ви благодаря за това. По време на вашият мандат трябваше да сложи край на финансовата криза, да се, да се справите с Брексит и с миграционната криза. Успяхте да запазите европейското единство и смятам, че всички и ние тук с единодушие ви благодарим за това, че запасите това, тази най- наша най-голяма обща ценност някои нарекоха вашата комисия комисията на последния шанс. Сега с, обаче ще се сформира нова комисия и антиевропейците не можаха да получат очакваният брой гласове. Запазването на по по-европейски проект е основният цел на нашия парламент. Се надяваме новата комисия да бъде комисията на новия шанс не успяхте да постигнете всичко, но постигнахте много през последните няколко години, през които бяхте начало на Европейската комисия. Мога да ви дам много конкретни примери, но бих искал да се спра в частност на плана Юнкер. Струва ми се, че не го споменахме достатъчно. Първоначално той беше е, критикуван е, от всякъде, но този план позволи да се постигнат конкретни резултати. Даде възможност на много малки и средни предприятия да покажат лицето на ефикасната Европа че Европа може да бъде ефикасна и може да ги подкрепи в конкретни проекти. Искате и Европа да бъде по-политически проект, както казахте в, в, изказването си. И смятам, че поставихте добри основи за една Европа, която трябва да бъде още по-политическа, защото само на политическо равнище може да намерим конкретни решения на конкретните проблеми на европейците. И трябва да продължим по същия път с по-добър диалог между европейските институции, между проевропейските сили, за да изградим стъпка по стъпка Европата, за която вие се ангажирахте. Много ви благодаря, скъпи Жан-Клод Юнкер, благодаря на цялата ви комисия за това, че доказахте и показахте какво значи човек да работи за Европа. Благодаря ви. Президенте Ламберт, лей ла парола. Господин Ламберт, имате думата. Господин председател, скъпи Жан-Клод, от името на Зелените искам да ви отдам дължимото след 5 години мандат. Е, преди пет години, както повечето колеги, аз гласувах за вас като за председател на комисията. В момент, в който е, вашата страна, Люксембург, се беше превърнала в данъчен рай и бе, нещата бяха много неясни, защото си помислих, че в крайна сметка е, браконьерите най-добре могат да се справят с другите браконьери но е, фискалната справедливост по време на вашия мандат направи крачки напред, но се сблъска с нежеланието на държавите членки е, да не е, постигнеме всеобща е, европейска социална, фискална политика. Понякога вашите социални наклонности ме караха да смятам, че вие сте просто не осъзнал се социал-демократ. Създав, създаването на Европейският социален стълб е, е още един успех за вас и вашата комисия. Вие приехте също, вие нямахте и, так, и е, идеологическото е, е, идеологическата нетърпимост и успяхте да се преборите с последиците от финансовата криза. Благо... Що се отнася до, до миграцията и до убежището, съвета продължи да да има партипри и да смята, че Европа трябва да продължава да бъде крепост. Вие е, имате е, социални възгледи, но вашето екологическо съзнание все още не е на висота. Европа и света почват да горат. На фона на подобни събития международни спора, спора, международните споразумения включват някакви клаус, социални и екологически клаузи, които са необвързващи и които са в крайна сметка само пожелателни. Много са търговските споразумения, които сме подписали, но в областта на земеделието продължихте да подкрепяте интензивното земеделие и също така блокирахте развитието на мерките срещу ендокринните пертурбатори. не, не, не, не винаги направихте всичко, което трябваше за борба с монополите. Не, бях, не бяха взети и достатъчно мерки за защита на подаващите сигнали. Така че рав, равносметката на вашата комисия е, е, е средна. Вие казахте, е, че сте председател на комисията на последният е, шанс изборите през май опровергаха вашите думи, но а, логиката на национализма не успя да триумфира и ние както вас се бориме срещу това. Но а, заплахата не е отминала тази, която ще поеме вашата функция а, и новата комисия ще трябва да поеме по абсолютно нов път, ако както вие желаете и ние всички желаеме можем да искаме и можем да обединиме всички европейци под шапката на една транснационална демокрация. Благодаря, господин Президенте, президенте Юнкер, 5 anni fa, quando lei... Благодаря, господин председател. Господин Юнкер, преди 5 години вие се представихте пред Европейския парламент. Аз бях скептичен. Дали наистина сте правилният кандидат, верният кандидат за възраждането на Европа? Но вие Всъщност оправдахте моите очаквания. Европа е по-слаба сега. Не успяхте да отговорите и на очакванията на гражданите. Не успяхте да решите миграционната криза, не успяхте да установите вътрешна сигурност и не успяхте да съживите економиката. Във всички тези области вашата комисия се провали. Вие провеждахте грешни политики и повторихте грешките на предишните, полити... на предишните комисии. Вие говорихте за растеж, но всъщност Европа изостава от големите економически сили. Много големи европейски предприятия капитулираха. Вие говорихте за плана за инвестиции, който въведехте. 15 милиарда допълнителни инвестиции, за това говорихте. Но вие обещахте 315 милиарда. 15% от очакваните резултати. Това успех ли е? Не знам. Е, ние ви желаем спокойно пенсиониране, така е, но мисля, че вие председателствахте най- слабата комисия за последните 50 години. Може да се утешите с това, че следващата комисия ще е по-слаба, дано обаче тя не повтори грешките ви. Uh, uh... Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател Юнкер, най-напред бих искал да отдам заслуженото е, за отдадеността ви към е, службата за общественото благо. Заслужавате похвала за много достиженията ви, както вашата лична работа, така и цялата работа, свършена от Европейската комисия, трябва да бъде похвалена. Усилията за доизграждане на вътрешния пазар, гарантиране сигурността на енергийните доставки или усилията за привличане на инвестиции в економиката, както и другите планове за подкрепа на малките и средни стопанства в селското стопанство. Всички тези инициативи не бива да бъдат забравяни. Но едновременно с мандатът ви е, беше белязан и от много разочарования и от загубата на един от най най-големите държави членки, една от най-влиятелните държави в света. И това е разочарование с исторически размери. И не ни казвайте, че отказвате да, да поемете всякаква отговорност за този факт, защото и вие носите отговорност. Притесняваме също така фактът, че Оттеглянето на, Европе... на Великобритания от Европейския съюз не предизвика период на преосмисляне, на дълбок размисъл, както трябваше това да се случи. Господин Бърния по-рано днес ни спомена периода на преосмисленето. Но този период трябваше да настъпи преди Брексита, не след него. Вместо това се водеха политики, които само задълбочиха различията и е, влушиха проблемите. Вашата комисия, господин председ... Юнкер, пое по е, път на систематично преследване на демократично избрани правителства. Безпредседентно правителство. Тази политика беше на безкрайна арогантност, която доведе до потрясаващи двойни стандарти. Получавахте едни държави и навън с това си затваряхте очите, когато други държави членки нарушаваха правило след правило. Една държава си позволи да наруши определените правила за мигрантите, след което бяха, беше наложена политика на държави и граждани, които не искаха да имат нищо общо с темата. Европейския пакт имаше за цел да сближава и да обединява държавите и народите, а не да ги разделя. А вашата комисия, господин Юкер, съжалявам, че трябва да го, да го кажа, направи повече от всяка друга комисия до сега, за да разделичи, отблъсне народите и държавите едни от други. Госпожо Обри, имате думата. Господин Юнкер. Как да не започнем тази равносметка без безкрайният списък на скандални изделки, LuxLeaks, Panama Papers, а вие самият бяхте един от създателите на LuxLeaks в Люксембург, който погледнато от Европа все още не се смята за данъчен рай. Въпреки усилията на много усилия, е, резултатите на вашата комисия са все едно, че помолихме Монсанто да е, приключи с е, производството на пестициди. Къде е социална, къде е единната минимална заплата? А, къде е справедливостта? все повече и повече са международните търговски договори. Е, аз колкото до спасените животи, 16 милион, 16 000 души загубиха живота в Средиземно море, защото Европа се превърна в е, крепост. Е, все още парламента няма право на законодателна инициатива. Надявам се, че следващата комисия ще го направи. Ние ние смятаме, че не трябва да има европейски договори без демократичен избор. А вие мислите точно обратното. По време на мандата си вие бяхте в услуга на пазарите, а не на нашите а, граждани. И, тъй, и, и той като ние сме за социалните права, а, ние ви пожелаваме чудесна пенсия и имаме един малък подарък за вас а, в а, страната на Люксликс. Госпожа Еви. Grazie Presidente. Presidente Juncker, il suo mandato... Благодаря. Председател Юнкер, ние сега приключваме вашия мандат и правим равносметка за този мандат. Нямаме Време е да навлезем в подробностите, но искам да се спрем на инвестициите и плана Юнкер. Вместо обаче да се съсредоточим върху възобновяемите енергии, ние все още използваме твърдите горива. 309 проекта бяха одобрени през 2007 година, а и повечето от тях засягат петрол и газ. Много малко са проектите, които включват възобновяеми енергийни източници. Енергийната криза е само една от кризите. Кризата с климата е друга. Вие много малко направихте за тази криза. Навсякъде в Европа младите хора се надигат, защото се тревожат за бъдещето си. Имаме и инвестиционен план, за който говорихте. Надяваме се този план да бъде продължен от новата комисия на Фонтерлайн, да има и повече средства за климата при новата комисия. Даже и Сметната палата казва, че трябва да имаме повече гаранции от Фонтерлайн, за да може зелената сделка да поощри истински инвестиции в възобновяемите енергии, а не инвестиции ала Юнкер. Alla fine di questo dibattito. И в заключение на дебата давам отново думата на председателя Джан Клод Юнкер. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на всички взели участие в дебата и а, особено тези, които се изказаха запознати с фактите. И мога само да помоля господин Зани да провери данните, защото сумите, които цитира, са напълно погрешни. Президенте Юнкер, мембри дел колегио, ви ringrazio Уважаеми господин Юнкер, уважаеми членове на Европейската комисия, още веднъж ви благодаря за присъствието днес тук. Благодаря ви за ангажимента за защита на европейския проект и от името на Европейския парламент би бих искал да ви изкажа голямото ни уважение и благодарност за всичко свършено в името на Европа. Eh, Благодаря ви. Ще направим кратка пауза, няколко минути и ще пристъпим към гласуването. please dear colleagues just take your seat that we can proceed with the votings. И така, колеги, продължаваме с гласуването. So, ich darf Ihnen vorab mitteilen, dass... Имам съобщение. Екон и Енви решиха преди първото четене в съвета да приемат, съвет, е, да приемат становището на парламента. Това съобщение ще бъде публикувано на страницата на Европейския парламент. И така, продължаваме с доклада Блинкевичиуте за фонда за адаптиране към глобализацията. Електронно гласуване, моля. Is this no? No. Can I close? Ich schließe, ich schließe die Abstimmung. Край на гласуването. Прието е. Продължаваме с следващия доклад, доклада Дейвис, правото на риболов, електронно гласуване, моля. Ah, this is done. okay. Ich schließe die Abstimmung. Край на гласуването. Прието е. Сега гласуваме следващия доклад. Доклада Ван Овертфелд за бюджета 20, 2020 година. Електронно гласуване, моля. Schließe die Abstimmung. Край на гласуването. Auch dieser Bericht ist... И този доклад е прият. Сега преминаваме към последното гласуване на Комисията по туризъм. Електронно гласуване, моля.